Dear colleagues, we continue our farm. Point 12 on the agenda. Скъпи колеги, продължаваме нашето заседание. Ще говорим за равенството на половете в медийния сектор. Докладчик е колегата Шойдрова и давам думата. Благодаря ви, госпожо председател. Този доклад разглежда равенството между мъжете и жените в медийния отрасъл в Европейския съюз. Медията е четвъртата власт. Тя е много важна за нашите общества и граждани. Следователно, ние възложихме проучване, за да видим какво точно се случва в медиите. Искахме да видим дали има недискриминация и равенство между мъжете и жените. Благодаря на колегите за това, че предложиха много добри изменения към доклада ми. Също така съм им благодарна за проявения интерес. Работим по компромисите. Надявам се те да бъдат приети с широко мнозинство със сигурност правим всичко по усилията си, за да го повдигнем в своите компромиси. Ние предлагаме подобрение на положението на жените в медиите. От друга страна, трябва да се отчете субсидиарността и независимостта на медиите – Моят подход означава насърчаване на държавите членки, институциите и заинтересованите групи, за да проявят по-голяма отговорност и да има равенство на половете. Би трябвало техните образи в медиите и рекламите да не се диктуват от физически и други стереотипи. Струва ми се, че образованието и добрите примери могат да изиграят много по-важна роля от санкциите. Следователно не съм съгласна с измененията за задължителни квоти и наказания или регулиране на европейско ниво, например при сексизъм в рекламите. Това е отговорност на държавите членки – има обаче проблеми, с които наистина трябва да се заемем. Насилието над жени, както и турмоза. Медиите би трябвало да служат на цялото общество. Следователно, техните продукти трябва да отразяват ролята на жените в обществото за тях е трудно да има баланс между професионалния и личния живот. Трябва да работим повече по тази тема, ако искаме повече жени в медийния отрасъл да имат отговорни позиции. След няколко минути ще представим и проучването на нашия отдел – Очаквам бъдещото ни сътрудничество по тази важна тема. Надявам се на добри резултати. Благодаря ви, госпожо Шойдрова. И сега давам думата на докладчиците в сянка. Лиляна, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. този доклад за положението на жените в медиите е много важен. Трябва да кажа, че Имам позната, която повече от 30 години работи в медиите, беше и кореспондент в Китай. Всъщност тя заклеймява практиките, които виждаме в медиите. Също така имаше задължение да се оповести заплащането в медиите, за да се види дали има равенство. Имаше в BBC, както знаете, и оплаквания за това, че няма равно заплащане. Би трябвало ние да въведем задължение за такова. крайна сметка би трябвало да има норми и те да се изпълняват. В частния сектор положението е още по-лошо. Трябва да има контрол върху медиите и по-големи изисквания, така че много по-ефикасно да се работи за изграждането на демократично и балансирано общество. Трябва да се работи и с частния сектор.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 разликите при представителството. Нужна ни е също система за следене на равните шансове на национално ниво и ясни разпоредби за професионалното развитие. Това означава, че трябва да препоръчаме на държавите членки определени разпоредби за изпълнение. Важно е медиите също да имат независим контрол. Жените трябва да бъдат включени в разработването на тези разпоредби. Става дума и за частния, и за публичния сектор. Също така трябва да има политика във връзка с сексуалната експлоатация и така нататък всичко това може да допринесе в значителна степен тези проблеми, за устраняване на тези проблеми в обществото. Благодаря, Лиляна. Сега ще дам думата на, гос... на колегата Флоренс Мерседес. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам на първо място, че Вчера Комисията по заетост гласува по толкова добро становище. Имам предвид нашия доклад, защото ние като комисия трябва да бъдем много амбициозни. Аудиовизуалните медии със сигурност е, всъщност затвърждават стереотипите и ролите на различните полове. Това е много амбициозна задача и ние трябва да направим следващата крачка. Искам да се спра на две конкретни теми. Едната е саморегулирането. Би трябвало то да бъде достатъчно, но все по-често това не е така, затова и обсъждаме темата все още – зависи от действията на държавите членки, както и на европейско ниво. Ние трябва да поискаме от държавите членки и европейските институции да предприемат действие в резултат на нашия доклад. Мисля, че ние имаме мнозинство в тази комисия да изискаме директива за стереотипите в рекламите, защото ги виждаме все по-често – и като Комисия по правата на жените и равнопоставеността на половете. Това ни вълнува. На второ място е важно участието на жените в управлението. Пак подчертавам, че е необходима директива. Директива за управителните съвети и участието на жените в тях. Добре е да има квоти. И накрая едно старо искане, което отдавна отправяме в тази комисия. Искаме директива за майчинския отпуск. Струва ми се, че трябва непрекъснато да повтаряме, че жените трябва да имат възможност да вземат управленски позиции, но също така трябва да имат и достатъчно време за родителски отпуск. Аз съм сигурен, че ние ще постигнем необходимото мнозинство. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други желаещи да направят изказване. Затова давам думата на госпожа Шойдрува като докладчик за заключение. Благодаря ви за изказванията и подхода. Аз съм съгласна, трябва да бъдем амбициозни. Надявам се, че ще намерим добрите компромиси и наистина е хубаво, че имаме становището и на комисията по заетостите и благодаря. Очаквам с нетърпение бъдещите преговори. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващата точка – представянето на проучването на отдел за политики С ще чуем госпожа Ана Симънс, която е научен ръководител на изследването. Колко време имам? Около 20 минути. Благодаря. В 5 часа ще се занимаем с друга точка. Благодаря. Тук съм цел да представя резултатите от е, нашето проучване. Казвам се доктор Ана Симонс, и искам да представя на резултат на нашето проучване за, равно, за равенство на половите в медийния отрасъл. Искам да поговоря за някои характеристики на равенството в европейските медии, както и за някои политики и действия предприяти е, в Европейския съюз. Ще отправим и някои препоръки за действия. За целите на изследването направихме преглед на съществуваща литература и статистики, е, както в е, медийното съдържание, работната сила, както и различните нормативни инструменти в Европейския съюз. Направихме проучвания на конкретни случаи в Австрия, Малта, Швеция и Обединеното кралство. Проведохме 37 интервюта, включително и с жени, работещи в медийния сектор в страните, от които сме разглеждали сектори, както и с жени, работещи в е, европейските институции, с цел подобряване на равенството. По отношение на съдържанието, по изобразяването на жените, е, те много често това изобразяване е свързано с сексистски стереотипи. Жените се изобразяват в роли свързани с дома, с семейството, сексуализирани или в помощни роли. Не са толкова авторитетни, не толкова способни и сериозни като мъжете, така че това не отразява разнообразието на ролите и приноса на жените. По отношение на работната сила в медиите, жените продължават да бъдат слабо представени, най-вече на ръководни равнища. Мнозинството от жените, които интервюирахме и които работят, докладват е, широко разпространено липса на равенство на възможности, включително дискриминация, основано на пол, сексуален турмоз, незави... недостатъчно възможности е, за отглеждане на деца. Така че тази, това неравенство ще бъде в сърцето на моето изложение. Ще предоставим допълнителни доказателства, за да подкрепим различни политики в Европейския с Тези неравенства в работната сила са свързани с слабо съдържание, което не отразява реалността на жените. Много от авторите на сценарии, с които говорим, е, които искат да изобразяват жените триизмерно и пълноценно, но е, мъжете на ръководни позиции е, налагат своите идеи. По-нататък ще развия по-подробно тези идеи. Бих искала да повдигна някои от въпросите, по които по различен начин се проявява неравенството. Най-напред за контурите, очертаването на неравенството. По отношение на политиките на Европейския съюз, е, положението е много различно в държавите членки. По различен начин се преследват целите. Различните равнища на неравенството е, са факт. Най-много успех има в тези държави членки, които желаят да минат отвъд минимални изисквания, квоти и така нататък. На второ място, в известна степен подкрепихме изследването Европейски институт за равенството на половете. Публичните медии се радват на по-добра степен на равенство в сравнение с частните медийни организации, но продължава да има съобщения за много тежко дискриминационно отношение към жени, работещи за обществени медии, включително и неравно заплащане, което води и до е, съдебни спорове. Ключов фактор, може би единствения най-важен, е изпреварващия е, проактивен подход към лидерството в организациите, в които се работят в телевизиите, радиото, е, игрите, рекламата, Навсякъде е, се наблюдават проблемите, няма сектор, където нещата са по-добре. Собствениците, ръководството изглежда имат огромно значение върху, и влияние върху работните практики, културата и продукта на медиите. Ограничено проучване Ограничени проучвания има, има сериозни пропуски в проучването, които трябва да се запълнят по отношение на етническия происход, възрастта, и други фактори, които могат да се съчетаят с половата принадлежност. С възрастта жените се търсят по-малко, независимо дали техните таланти и умения са развили през годините. Интересното е, че в Австрия някои от по-възрастните жени твърдят обаче, че се отнесат към тях със все повече уважение. Така че е, по различен начин се проявяват а, е, е, проявите на неравенство в различните страни. По отношение на съдържанието виждаме все по-ограничено стереотипно изобразяване на жените с определени характеристики. С всичко това на ум искам да поговоря за някои от нашите констатации за основните проблеми на неравенството. Най-напред пряката дискриминация – респондентите най-вече в Малта и Обединеното кралство, също така и в Австрия в малко по-малка степен. В Швеция съобщават, че пряката дискриминация продължава да е значителен проблем. Те продължават да чувстват, че жените трябва да се борят по-усилено, да са по-добре, да понасят повече, за да може да постигнат същото равнище на успех. Респондентите дадоха много примери. Една от да кажа, че докато е работила за обществена медия, е трябва в продължение на година в трудов съд да води дело, за да може да получи същата заплата за мъж на същата позиция с същата длъжността характеристика, за да може да бъде повишена. Търсейки правата си, тя е била набедена за създаваща проблеми и в крайна сметка напускана. Цялото това преживяване се оказва доста тежко за нея. Висока цена плаща по отношение на психическото и състояние. По същия начин, по отношение на разпределение на работата, жените систематично биват пренебрегвани при когато трябва да отразяват по-сериозните новини като политика и а, финанси и са предпочитани по социални въпроси. По, така че дискриминацията се проявява в, в, по отношение на плащането, разпределението на работата, възможността за повишаване и а, въобще наймането. Сексуалният тормоз се оказва проблем в повечето страни. Повечето жени са преживявали сексуален тормоз, който сключва нежелани, настойчиви сексуални посегателства и попълзновения от клиенти, колеги. Собствениците и ръководителите обаче задават тона. Ако те покажат, че не се толерира, някои обаче мълчаливо допускат, а трети самите те участват. По време, в което медийната кампания се разрази и жените започнаха да говорят за техния личен опит с тормоз и изнасилвания, голяма част от нашите респонденти приветстват кампанията и считат, че тя отдавна била необходима кампанията се счита, че представлява а, отричане от правоздаваща култура на мълчаливо приемане на тормоза и ненаказаност и че тя принася за намаляване на социалната приемливост на тормоза и повишаване на информираността за необходимостта да се реагира адекватно. Нашите респонденти обаче не бяха на едно мнение по въпроса за кампанията. В Австрия по-консервативните респонденти считат, че не са се натъквани на сериозни проблеми в медийния сектор и се изразих загриженост, че кампанията отива прекалено далеч. Докато други не разглеждат сексуални попознавателства на работното място като турмоз и че от жената зависи да каже не. Това, което нашето проучване показва е, че има а, сериозни несъгласия а, и възможност за различно тълкуване на егалитарните идеали. Има разногласие по въпроса какво е тормоз, какво е съгласие, как да се работи по а, оплакванията. А когато жените започнат да отправят публично обвинения, то е защото съществуващите системи не са довели до справедливо решение на случая. По има дългосрочно системна липса на правосъдие. Това изискване е просто действие. Трябва много сериозно да се обмисли какви процедури ще бъдат достатъчно надлежни и подходящи за всички страни? Какви стандарти и механизми трябва да се установят при положение, че действащите системи са изцяло съвместими с ендемичен турмоз? Тук лидерството може да помогне с решение. Защо най-вече медийната индустрия е така податлива на дискриминация и тормоз, въпреки ясните политики на европейско, национално равнище, плюс и съответно законодателство? Работата в медийния сектор е високо конкурентно занимание. В много е, медии е често разпространено да се работи на свободна практика сред журналистите, е, продукциите. Така че, ако на жените се гледа като на създаващи проблеми, че само предизвикват статуквото, то тях ще ги разглеждат като някой, който лесно може да бъде заменен. Всичко това съчетано с преобладаваща култура на приемане на това поведение, на практика жените жертви на дискриминация и тормоз много често не разполагат с никакви средства за защита и надлежни процедури. Жените често чувстват че когато поискат да се приложат процедурите, това ще им струва кариерата. Така че нашите констатации са, че трябва да се предприемат действия, така че правилата за равно третиране, включително и за равно заплащане, за предотвратяване на, на тормоза, те трябва да бъдат приложени, да се установят механизми, които дадат възможност на жените да преследват своите права по надлежни процедури, без това да представлява опасност за тяхното професионално развитие, както в медийния сектор, така и други. Участието в работната сила се оказва проблеми за жените, които искат да имат деца. Основен проблем се определя това от жените, най-вече в Малта, Австрия, Обединеното кралство. Няма гарантиран отпуск по майчинство за работещите на свободна практика това, което жените правят е правят пауза в кариерата и след това се озовават в силно непривилегировано положение, когато искат да се върнат към активна работа. Това всяка година технологията се развива и това развиват се камерите, редактирането, монтажа в практиките в новините, в рекламата се развиват, така че жените, които известно време не работят, се оказват затрудено положение да следят новите, тенден... новите тенденции. Много дълги са също така и работните дни до 18 часа, което прави много трудно прекарването на време с семейството. Особено у тези жени, които трябва да отговарят и за семейството, и за дома. Те са изправени пред тежък избор и за някои от респондентите е, тези жертви, които трябва да направят, се отразяват отрицателно върху психическото им здраве. Бих искала да повдигна един въпрос, е, който е много важен и трябва да се схване. Достъп до почасова работа, гъвкаво работно време са много важни за съвместяването на професионалния и личния живот. Знам, че това е част от програмата на Европейския съюз, но това много трудно може да се осъществи, ако не се създаде такава възможност и ръководството не го подкрепи. Картината, която се очерта от нашите събеседвания, че докато жените се наемат е, на половин работно време, на тях им се дават задачи, които отнемат много по-дълго от часовете, за които са наети. Тоест, риска тук е, че жените може да получават по-малко пари за брой часове работят. Ето защо тук трябва да бъдем особено внимателни и медийните организации трябва добре да съгласуват работните часове, така че да не се получава, че работещите трябва да работят по-дълго от часовете, за които им се плаща и за които са били най Кореспонденти като нещо по-скоро прикрито, отколкото открито. Към жените се отнасят с снисхождение, с медиите, свързани с изправане пред отхвърляне. Много от респондентите ги възприемат като мачиски, като дебелокожи. Ши равнища не се приемат мерки, за да се осигурят да се осигури равнопоставеност. Много често различни равнища не се приемат мерки, за да се осигурят е, е, да се осигури равнопоставеност. Много често различните заседания, ръководни, на които вземат решения, на тях преобладават мъжете, е, така че има разлика в начина на общуване, гласове, по-силни, които говорят най-дълго, обикновено на мъжете се дава по-дълго думата, те говорят по-силно, те имат по-голяма видимост и съответно достигат и до повече резултати. Много от жените е, са на мнение, че по-шумните жени, които са по-настойчиви, могат е, да е, добият предимство, но тя ги разглеждат почти като мъже. Тоест, за жените е трудно техния и глас, техни а, кооперативни модели на общуване, а не толкова конкурентни. В две от страните с казусите имаше а, работно място, включително и в стриптиз клубове. А, жените им е по-трудно да участват в, а, а, в такива занимания след работно време, късно вечерта, най-вече поради ангажиментите им към семейството по отношение на дискриминацията, тормоза, непосрещане потребностите на майките, различните стилове на комуникация, за все проблеми допринасящи за неравенството. Бих искала да поговоря за някои от приоритетите при справяне с предизвикателствата. Да гарантира свободата на изразяване. Има риск при въвеждането на нови регулации и правила, защото това може да се счита за посягане на егалитарността. Но при въвеждането на различни етически кодек, етични кодекси се оказва, че санкциите в крайна сметка не водят до необходимия резултат. Но поне регулаторите могат да направят повече да заклеймят посегателствата и нарушенията на етичните кодекси, кодекси за практиката. И въпреки, че съществува такава регулация етични кодекси, преобладаващо мнозинство от респондентите не са запознати с тях, което означава, че има необходимост да се повиши информираността. Цифровите медии представят, предоставят както рискове, така и възможности и все повече се признава необходимостта да се реагира на дискриминационно съдържание, но все повече се размива границата между потребяването и създаването на медийно съдържание. Трябва да се работи по програми, които насърчават журналисти да специализират най-вече при е, е, дигитализацията и на социалните медии. Това е бъдещето е, на медиите и за това трябва да се постараем жените да не изостанат. Е, така че ще има полза за всички от е, целенсочените усилия да се гарантира участието на жените в тези области. По отношение на дискриминацията и тормоза в работна сила, които продължават да съществуват въпреки цялата регулация. Трябва спешно да тормоза в работна сила, които продължават да съществуват въпреки цялата регулация. Трябва спешно да жените, които подадат жалба, да да могат да потърсят своите права и това да не представлява риск за тяхната кариера. Вътрешните политики трябва да отговарят най-високите стандарти на справедливост, яснота и прозрачност. Да се забави. Трябва да имаме много по-ясно прозрачност на заплащането и тази прозрачност трябва а, да бъде а, да, раз, да се разпростре върху конкретните критерии за повишаване, за почасова работа, но нашето проучване показва, че много трудно това може да се приложи справедливо. Така че е, има нужда от справедливо съгласуване, за да може да гарантираме, че хората, които работят по-часово, няма да работят е, медийни проекти, водени от жени. Това изисква да се развиват съответните умения, включително и лидерски умения. Необходимо е да има заплащане за адекватно заплащане при отпуските по майчинство, добро заплащане и за жените, които се връщат след майчинство. Много често жените, които се връщат, трябва да наваксват с технологичните развития. Има необходимост да осигуряват на национално и на европейско равнище. В тях трябва да бъдат обхванати лидерите в индустрията, ръководните равнища, защото ръководствата трябва да схванат, че е и по-изгодно изображение на жените и те да се харесат на повече. Сега искам да дам думата на членовете на нашата група. Госпожа Шадров. Както знаете, знаете Подготвихме нашия доклад преди. Резултати са много интересни. Вашите конкретни случаи от тези четири държави и членки. Трябва да проверя, трябва да прочета а, това проучване, тъй като публикацията е нова за мен. Но посока нови инструменти за борба с неравенството на работното място в медиите. Какво можете да препоръчате като много важно, полезно средство? Вашето мнение е интересно. Благодаря. Ще говоря на шведски, така че ако може да сложите слушалките. Благодаря. Благодаря ви за тази много интересна презентация. Темата е от огромно значение и се появи, например, с економическата независимост, сексуалния тормоз, перспективата пред завръщащите се на работа. И това би могло да бъде тема за разговор. Всички тези неща са свързани. Всичко това е като една мрежа. Положението не става дума единствено за жените в медиите, става дума само за сексистското, пред, също и за представяне по сексистски начин в медиите. В презентацията с... говорихте само за въпроси, свързани с проблеми при работа на... В Швеция ние бихме искали жените да работят целодневно, за да могат те да бъдат економически независими, да могат да се издържат сами. Ето защо имам следния въпрос. В кои държави е изразено това желание за непълно работа? И аз искам да ви благодаря за вашата презентация. Искам да направя три бележки. От една страна, когато беше приета директивата от 2010, да видя има ли някакви промени в испанската и португалската телевизия. Тоест да няма такива а, пред, вече представи за жените във Фейсбук и така нататък. С език на омразата. Да, но тези структури трябва да вървят отвътре навън, от към съдържание. Като че ли явно проблемът със съдържанието е решен до някъде. Но какво става вътре? Много е трудно тези структури действително да бъдат. Можем да направим нещо подобно за всички медии. И още две много важни бележки. Квотите, те са много важни. Но квотите трябва да бъдат временно решение. В Португалия, например, ние имаме квоти за регионални и за националния парламент. Европейския парламент, така че повече жени да имат достъп до ръководни позиции. След това казахте, че жените не винаги знаят какво всъщност е тромоз. За съжаление обаче оратор говори без микрофон. За съжаление обаче оратор говори без микрофон. Да, отговор. Може би е, да отговоря първо на вашия въпрос, след това ще се върна към инструментите за по-добро равенство между половите в медиите. Да, съгласна съм, че е, всичко това е свързано и че трябва да разполагаме с някакъв подход, за да се справим с това – за непълното работно време. Да,